възможно най-скоро. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Има две предложения за резолюция. Гласуването по тях ще бъде утре на обяд. Прекратяваме дебатите за сега и ще продължим утре в 9 часа сутринта. Познаете дневният ред, можете да го видите и на страницата на Европейския парламент. Приятна вечер!